Jest? Okay. Panie i panowie, proszę o zajmowanie miejsc. Моля заемете местата си. Започваме заседанието веднага след като всички заемат местата си. Уважаеми госпожи и господа, добре дошли на втория дебат, открит за обществеността по общата селско-стопанска политика, организирана с участието на а, председателя на Комисията по замеделие господин Декастро към Комисията в парламента и комисаря, който отговаря за селско стопанство и развитие на селските райони, господин Чоуш. Освен това, аз също участвах в организацията. Позволете да ви приветствам. На 12 октомври Европейската комисия представи пакет от 7 регламента за бъдещето на ОСП по отношение на реформата на общата селско-стопанска политика, а през октомври бе проведено и заседание на съвета това беше първо четене, след това през ноември мина, а, минаха разискванията за преките плащания. През декември ще има още едно заседание на съвета, когато ще се дискутира развитието на селските райони. Също времено, по време на неформалните заседания на съвета в Вроцлав, ние решихме да организираме открити дебати на Европейския парламент, като насочи вниманието към ОСП. Първият бе проведен на 7 ноември с участието на министрите на селското стопанство от Европейския съюз, както и членове на Европейския парламент. Днес дебата е посетени от организатори на земеделски стопани и господин Де Кастро направи конкретно предложение в тази посока. Той ми казва, че не всяка селско-стопанска организация, организация на стопаните е поканена. Ние поканихме над 50 подобни професионални организации в областта на селското стопанство и преработвателната преработвателния сектор, без търговията. Разбира се, не е възможно да поканим представители на всички професионални организации на конкретен дебат. Вероятно, някой не, по, не, не е бил поканен а, и, и дано не се чувства а, в известен смисъл пренебрегнат. На 13 декември ще се проведе третото заседание и на заседанието на съвета през декември ще обобщим резултата от трите дебата. След това през месец януари ще се опитаме да ви запознаем с заключенията от разискванията в областта на ОСП. Председателството ще ги подготви. Сега ще дам думата на господин Де Кастро, председател на Комисията селско стопанство към Европейския парламент. След това думата ще има господин комисаря. А след това докладчиците ще вземат думата. Понататък имаме списък с записани 25 оратори, които ще говорят по 4 минути ще им предоставям думата съответно. Надявам се, че до 6 часа тази вечер ще бъдем в състояние да водим нашите разисквания. Ако остане време, ще имаме и възможност за спонтанни изказвания, но разискванията ще бъдат строго регламентирани до 18 часа, така че да можем да приключим с, запланувания дневен ред. Освен това, ще бъде представено и заключение от страна на колегите. Господин Декастро, имате думата. Грация, каро Марек. Бонжорно и грация a тути вой. Благодаря, Марек. Благодаря, благодаря на всички. Благодаря, че сте тук по време на тази изключително важна среща. Ще разговаряме по отношение на развитието на ОСП, на храните, на кооперативите и разбира се ще разгледаме и въпроси, свързани и с непрофесионалните организации. Благодаря на господин министър Марец Савийски, който от името на полското председателство е тук и откри нашата среща. Освен това, позволете да приветствам и господин Чаус, който, както винаги, проявява готовност да разисква темата с нас. Много важно е да водим честен, открит диалог между всички участници в процесите, свързани в, с селското стопанство, както всички, с всички професионалисти, така и с всички представители на неправителствените организации и на гражданското общество. Онова, което предприемаме в момента е наистина изумително. Тази реформа, която се провежда, е изключително важна. Виждаме, че в момента съществува страх от продоволствена криза, от това, че няма да има достатъчно продоволствие в бъдеще. А в бъдеще, вероятно, това явление ще ни съпътства – Тоест, замеделските стопани се нуждаят от нови инструменти, за да могат да управляват тази безпредседентна ситуация. Селското стопанство в бъдещето трябва да бъде в състояние да гарантира системност и последователност в доставките на продоволствието, а същевременно да даде нужното в борбата срещу промените в климата и за развитието на социалното сближаване. Необходимо е да дискутираме устойчиви мерки за земеделието и селското стопанство. Това е нашата отговорност днес. На първо място да предоставим на земеделските стопани на бранша инструменти, с помощта на които да могат да се изправят срещу големите предизвикателства на нашето време. Да се произвежда повече, да се замършава по-малко. Следователно, необходимо е да създадем нова обща селско-стопанска политика, която ще направи земеделските стопани по-силни, по-конкурентно способни и ще им даде възможност да се защитат от рисковите, които съществуват в липсата на сигурност на пазарите. Не можем да приемем повече загуба на потенциал в бранша. В различни случаи а, сме казвали, че ние като Европейски парламент имаме много сериозен подход възоснова на два доклада. Единият от господин Джордж Лайен, а другия от господин Дес. Трябва да се придържаме към този подход и насока, защото имаме мандата от европейските граждани да работим съвместно в процедурите, за да можем да постигнем резултати, които ще бъдат удовлетворителни в законодателния процес. Освен това, имаме мандат, който а, е от едно голямо мнозинство, което ни даде възможност да гласуваме в пленарна зала докладите първите дискусии в областта на селското стопанство и в нашата комисия, на която аз съм председател, стана ясно, че в следващите месеци усилията ни трябва да бъдат насочени на първо място към развитие на производството, за да можем да обновим и реформираме сектора по правилен начин, така че в бъдеще ОСП да бъде още по-гъвкаво и да отговаря на потребностите. Трябва да изградим мерки, с помощта на които да се изправим срещу тази криза, която има толкова силен отрицателен ефект върху пазарите през последните години. Призумаваме ви, господин комисарио, да ни подкрепите, да насърчите а, напредъка по отношение споразумение, което се надявам да постигне максимално бързо. Обеден съм, Марек, че това споразумение ще ни помогне на всички. И днешното заседание ще може да даде своя принос е, в тази посока, представлявайки и гражданското общество. Днешното ни среща е открита за обществеността. Надяваме се, че ще можем със съвместни усилия да подобрим направените предложения и по този начин ще отговорим и на интересите и потребностите на широката общественост. Надявам се, че ще стигнем до резултати, които ще са полезни за земеделските стопани и за всички европейски граждани. Благодаря ви. Dziękuję bardzo, Bardzo proszę. Благодаря, Пауло, за въвеждането в темата, която направихте. А сега даваме думата на господин комисаря. Марек, е, благодаря, благодаря и на съвета, благодаря на Комисията по селско стопанство, че организира тази е, конференция след е, едно подобно събитие, което вие също организирахте. На 19 декември комисията от своя страна ще организира конференция и вие ще бъдете поканени. Там ще присъстват е, експерти, които ще представят своите мнения и анализи по предложенията за реформата на ОСП. С това ще приключи цикъла от три конференции, които предвидихме да организираме заедно с Комисията, съвета и парламент. Сега съвсем на кратко ще изложа съдържанието на предложенията и ще сложа акцент на някои елементи, които според мен са важни и вероятно и вие ще ги засегнете. До този момент е, публичния дебат, е, когато се представяше реформата, се е, съсредоточи главно върху въпроса за зелените мерки. Искам да спомена главно и факта, че и това трябва да се каже е, на всеослушение, че е, земеделието в е, Европейския съюз вече прави немалко усилия да се развива в посока на екосъобразност и целесообразно използване на природните ресурси. Затова искам да ви обърна внимание, че през 70-те, 80-те години от тогава насам се намалиха много използването на, използването на нитрати, 25%, с голям процент се намалиха и другите е, торове, азотни торове и така нататък. Тоест, се постига една реална промяна на менталитета и на практиката в земеделието. И е, връзките, изграждането на доверие между земеделските производители и потребителите е изключително важно, според мен. И именно в такъв смисъл върват и нашите предложения. Конкурентно способността, както каза и Пауло, е, включва и елементи на конкурентност в областта на економиката, но и екосъобразни елементи. Има един аспект, обаче, който не е обсъждан много, а това е именно пазара и организацията на а, производителите. И нека да припомня, за да запазиме нивото на конкурентоспособност на европейското земеделие и да дадем възможност на земеделските стопани да произвеждат своите продукти, бяха приети програмите за директни помощи. Те ще продължат да съществуват до 2020 година като разбира се има ангажимент да се направи по-добро разпределение на тези помощи между страните членки и вътре в самата страна членка. Също така въвеждаме и понятието активен земеделски стопанин, когато се обсъжда въпроса за разпределението на директните помощи. Слагаме акценти върху една нова форма за управление на пазарите – която да включи всички, които участват на земеделските пазари. Решено бе да се запазят намесите е, в публичния пазар в е, аспектите, когато това е необходимо, във всички сектори реално, така че да има е, сигурност на продоволствията – и е, достатъчно бърза намеса, ако се наложи. И тези намеси на пазара няма да бъдат свързани единствено с регулация на цените на пазара, но и с всички останали економически проблеми, които могат да имат отношение към един или друг бранш. И е, затова в е, предложението се прави именно тази връзка с сигурността на цените на продоволствията и се търсят и средствата да се постигне тази сигурност. Смятам, че и парламента и съвета ще работят в тази посока. Важна роля за конкурентноспособността в бъдеще ще бъде отделена, разбира се, и на научните изследвания и развойната дейност. Няма да отделям много е, внимание, но този въпрос също се поставя. По отношение на сигурността, трябва да се отчитат и различните економически ситуации в отделните отрасли на земеделието. За това сега създаваме един отделен е, финансов инструмент 3,7 милиарда за целия период, които ще бъдат използвани в, случаи, в спешни случаи и то с разширен обхват. Освен това, се предвиждат и осигурителни механизми, които дават възможност на земеделските стопани да използват подобни финанси за а, създаване на а, застрахователни системи които да отчитат не само е, климатич... въздействието на климата върху земеделската а, продукция, но и нестабилността на пазарите и съответно начина по който това се от... въздейства на доходите на земеделските стопани. Тоест, те да могат бъдат е, компенсирани достатъчно бързо, ако има а, въздействие върху доходите им, когато тази несигурност на цените е по-силно изразена. Още един елемент, който се добавя към тези два инструмента е аспекта на организациите на производители. За да има ефикасна организация на пазара, трябва не само да се управлява пазара по един бюрократичен или по един публичен начин, но трябва да се даде и засилена роля на организациите на производителите, като се даде по-широки възможности да се регистрират такива организации във всички отрасли и да се предвидат по-широки мерки. В момента те съществуват само за сектора на плодове и зеленчуци, да се предвидят възможности за организиране на производителите във всички е, сектори, е, за да могат те да излизат организирано на пазара и да получават официално признание организациите им в отделната страна членка, като е, междупрофесионални организации. Тоест, страната членка да има задължението да признава подобни организации. Също така, разписваме правила за борба с е, е, доминираща позиция на пазара във всички отрасли, не само за е, плодове и, зелен, и зеленчуци, т.е. тези антитръстови или антимонополни мерки ще дават възможност да има а, общо действие – за работа на пазара, включително да се позволяват и инвестиции. Създаването на подобни организации на производителите ще бъде подкрепено финансово, както и в началната им фаза, така и в последствие за изготвяне на програми, за програми за управление, за инвестиции, за програми за излизане на пазара. И с развитието на инструментите за управляване на пазара, ние ще прилагаме такива мерки не само за създаване на организации на производителите, но и в други области, ако това се окаже ефективно. Организациите на производителите биха могли да правят всичко реално, примерно да се планира производството, да инвестират. Единственият елемент, който няма да бъде възможен е да се фиксират цените или квотите. Всичко останало може да се прави по един, с един колективен подход и по този начин организациите на производители ще имат много по-засилена роля. Ето, това са някои от е, елементите, които исках да представя на вашето внимание. Не сме говорили още много за тези инструменти. Това са е, инструменти, които се добавят към преките плащания, така че да могат е, земеделските стопани да засилят конкурентоспособността си на пазара и е, да се направи така, че селскостопанската продукция да намери своето място и в Европа, и извън Европа. В такъв смисъл нашите предложения трябва да се оглеждат в тяхната цялост. Ние работиме и за устойчивост на развитието на замедалието, но работиме и за иновации, за научни изследвания, които да дадат възможност на селските стопани да произвеждат по-добре, по по-гъвкав начин да отговарят на търсените на обществото и на пазара. Ето това са моментите, които исках да очертая и смятам, че във вашите изказвания ние също ще видим отражение на всички тези идеи, за да можем да мислим как да ги подсилваме и подобряваме в бъдеще. Благодаря. Благодаря много на комисаря. Сега давам думата на господин Гаризоне. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrter Herr Господин председателю, членове на комисията, господин комисар, дами и господа. Искам да благодаря на Палското председателство за организирането на това обсъждане, което е много важно за нас. Имаме милиони фермерски семейства в Европа и за тях това е важно. Нуждите на хората през седните години и факта, че трябва да ги посрещнем, са ня... поставят пред нас няколко предизвикателство. Сигурността на хранителните доставки, трябва и да гарантираме тази сигурност, независимо от промените в климата и в земеделските ресурси. А освен това, земеделието трябва да допринесе за общия ръст и ръста на заетостта. Ръста е по-важен, е много важно, особено в време на криза. Замеделието работят 40 милиона души – Промените напоследък бяха значими, а европейските лидери отбелязаха, че има един ръст на производителността, но също така трябва да имаме и а, едно екологично отношение, зелени мерки, които са също важни. И не защото сме против подобряване на екологичните мерки, а, ние не, в никой случай не пренебрегваме климатичните изменения, но ние искаме да защитим нашите ресурси. Искаме да а, подходим правилно към климатичните проблеми. Може би ние сме най-чувствителният сектор и най-много си даваме сметка за това. Защото трябва да гарантираме сигурността на хранителните доставки и да осигурим един ръст. Комисията си дава сметка и никога не забравя зеленият аспект, без да пренебрегва економическите аспекти, да вземем предложенията. 7% трябва да се заделят. Дали, това, дали е разумно да се отстрани тази земя от производството, макар че Г20 призовава за по-голям обем на производството когато правителствата се опитват да насърчават биоземеделието, биопроизводството, биогоривата, дали е добра тази идея а, да увеличаваме земята в угър? По този начин ще поставим едно по-тежко бреме над някои държави което ще се отрази върху заетостта в земеделските райони, ще се повишат цените за потребителите и може би ще станем по-зависими от вноса или всичко това заедно. Дали това иска обществеността и правителствата? Ние смятаме, че земеделските стопани могат и трябва да а, работят посока за справяне с климатичните проблеми. Мерките в тази насока трябва да бъдат мерки, които насърчават динамичен и рентабилен сектор. Нашата отговорност е зелен рест с устойчивост. Комисият, комисарят говори за плащанията, но аз мятам, че зеленият ръст може да бъде легитимизиран по, добър, по по-добър начин. Ние живеем в един свят, който става все по-несигурен. Ако искаме да повишим ръста в Европейския съюз и да имаме устойчивост, и ако искаме да допринесем към това, тогава смятам, че обществото ще признае, че а, разходите за тези плащания или цената им по-малко от 1% от бюджета е едно добро предложение. Комиса, комисията също казва, че зеленият ръст минава под втория стълб и дава ясно да се разбере, че развитието на замеделските региони е част от програмата 2020 и че комисията ще подкрепи устойчивият ръст. Друг проблем, който, с който се сблъскваме в контекста на предложението на комисията е упростяването, кръстосаното спазване, зелените мерки, начина по който насърчаваме активните а, земеделски стопани, намалената прозрачност. Ако искаме да има упростяване, нещата трябва да бъдат преразгледани. Ние подкрепяме идеята, че трябва да се огледат отново системата на преките плащания и да се даде възможност на държавите членки да действат гъвкаво, независимо от това кой е активен, кой не е толкова. Ние сме против това не само защото то означава повишаване на бюрокрацията, тъй като ще има санкции за фермерите и щом ще има такива санкции, тогава те едва ли ще се възползват от е, своите умения. Въпросът за плащанията трябва да се реши по правилен начин и да се подходи справедливо. Трябва да не забравяме в какво положение се намират те. А и отправната точка е сближаване на регионално и местно ниво. Това ще значи трудност за много фермери, ще им трябва повече гъвкавост, за да понесат отрицателните последици на новите плащания и те ще бъдат въвеждани, трябва да бъдат въвеждани постепенно през целия а, период, а не а, изведнъж с 40%. Ние сме съгласни с комисията по въпроса, че държавите членки трябва да получат гъвкавост, право на гъвкавост по отношение на съвместните плащания, когато се справят с някои задачи. Предложението на комисията по ресурсите, по отношение на ресурсите и а, консервационните а, мероприятия също са на дневен ред. И защо се осложняват там нещата? Що се отнася до новата дефиниция на необлагодетелстваните региони, ние не я приемаме и сме направили конкретни предложения по нея защото е свързано с развитието на земеделските региони. Основното ни притеснение е, че няма конкретни предложения по зеления аспект. Ние сме загрижени, притеснени как ще функционира това на практика. Други предложения има, които също не можем да, предл... да подкрепим по двата стълба. Смятаме, че това отдалечаване от е, ОСТ е, а втора обаче трябва да се приветства. Важно е също да се съсредоточим повече по новаторството. Надяваме се, че тези партньорства за новаторство в Европейския съюз ще дадат един по-добре, една по-добре интегрирана концеп, концепция, а, свързана с научната работа. Няколко думи за пазарната стабилност. Това също е много важен фактор в сигурността на храните. Не искаме да се върнем към старата система. Трябват ни механизъм, за така, че да, механизми така, че бързо да откликваме на кризите и да стабилизираме положението. Трябва да е, дадем гаранции, че имаме нови резерви за реакция по време на криза. И ще заключа, като се върна към темата, с която започнаха. Нашето основно предизвикателство е да гарантираме а, едно замеделие, което гарантира сигурни хранителни доставки и а, стимулира ръста. Ние смятаме, че отклика на комисията към тези две предизвикателства трябва да е по-добър и да се подобри. Това, разбира се, ще означава един дълъг и труден процес на дискусия, но не можем да говорим за бъдещето на ОСП без да знаем какъв е бюджета. Надявам се, че всички заедно ще работим, за да направи тази, тази обща сълскостопанска политика такава, че земеделския сектор да бъде динамичен, жизнен и рентабилен, да бъде по-добре оборудван, за да се справи с предизвикателствата пред нас. И съвсем последни думи за важността на ОСП. Ако Европейския съюз оперира в други области, така както оперираме в ОСП, едва ли щяхме да бъдем в кризата, в която се намираме днес. Благодаря много, Кърт. Курт. Сега давам думата на Паоло Бруни,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 Днес ще говоря от името на Генералната конфедерация на земеделските кооперативи в Европейския съюз. 38 000 са нашите членове, а 7 милиона фермери във всички държави членки а, дават своя принос към развитието на тези кооперативи. Готови сме да приемем общите аспекти на предложението, направено от комисията през октомври. Както по-рано бе казано от господин комисар Чаус в неговото изказване, а също ще се спра на аспектите, свързани с пазарите. С аспекти, свързани на конкуренцията. Това е изключително важен аспект – на който трябва да обърне много сериозно внимание, защото не бива да забравяме, че нашите компании са и дружества са ко- кооперативи, които трябва да се изправят срещу конкуренцията на дружества от други градове с прилагането на различни стандарти за сигурност, екологични стандарти и така нататък. С други думи, по-лесно е неевропейските дружества да произвеждат на по-ниска цена в сравнение с европейските. Имайки предвид изключителното въздействие на реформите на ОСП, трябва да кажем, че нашите дружества трябва да направят нужното, за да могат да останат конкурентно способни в бъдеще. Освен това, не бива да забравяме и аспекта свързан с заетостта. Доста често някак си забравяме за работните места. Мислим за този аспект само в автомобилостроенето, например. Но в земеделския бранш, в пазарите, в сектора на храните, много важно е да знаем, че заедостта предоставя много работни места – така че в бъдещето на селското стопанство, на агропроизводствения сектор, не бива да забравяме, че всъщност е, се крие голяма възможност за е, предоставяне и развитие на нови работни места в Европа. Необходимо е да отчитаме потребността за развитие и това трябва да бъде в съответствие с развитието на прогнозите на ФАО през следващите години. Но да не забравяме и нашите цели. Мисля, и ясно е, че нашия ръст в Европа е по-малко от 1% годишно в определени браншове. Така че ние трябва а, да разгледаме иновациите и всички мерки, които са ни необходими, за да може в крайна сметка да постигнем а, онези задължения, които сме приели. Призовавам вниманието ви и към един друг въпрос свързан с конкурентноспособността. Е, за да бъде конкурентноспособна една компания, това означава, че тя трябва много добре да се справя в цялата верига. А пък в началото на веригата стои земеделието и селското стопанство. Ако обаче направим един анализ, ще видим, че богатството създадено в цялата верига продоволствена, всъщност е, носи най-малко печалба в началото на тази верига, т.е. в замеделието. Така че трябва да направим необходимото, за да възстановим баланса в това отношение. Заместник председателя на Европейската комисия, господин Таяни, се е заел с този аспект. Но Господин Чоус при няколко дни дойде в моята страна, той беше в Рим, и ние разговаряхме и той каза, че наистина и ОСП трябва да се заема с този много важна задача, а именно постигане на равновесие в веригата на продоволствието вече усилията на господин Таяни и носят определени резултати, но всичко това трябва да бъде отразено и в реформата на общата селско-стопанска политика. Отчитам онова, което се планира в проекто реформата, за да се укрепи позицията на земеделските стопани всички инструменти, които са свързани с дейността не само на индивида, но и на професионалните организации. Но трябва да обърнем много сериозно внимание на природата, на типологията на тези организации, които според нас трябва да бъдат е, съвсем истински по своя характер. Много ми хареса примера, който даде господин комисаря. Трябва да отчетем всичко това в хода на разискванията. Той говореше за модела на зеленчуците и плодовете, т.е. на производителите в този сектор. Те са отговорни за изнасянето на продукцията на пазара и за продажбата. Мисля, че трябва много внимателно да проследим тази роля, която се играе от е, организациите на производителите. Според нас, е, една идеална подобна организация може да съществува под формата на кооператив, но дори и да нямате кооперативи, важното е организацията да бъде истинско дружество. Риферименто специфико sugli инструменти ди gestione дел преди да се ориентирам към приключване на моето изказване, позволете да се спра на инструментите за управление на кризата, които вече бяха споменати и за които ще говорим. Те са изключително важен компонент на процесите. Споменахме тези инструменти, а аз лично мисля, че селското стопанство на бъдещето няма да има нищо общо с е, селското стопанство на миналото. По-често ще ставаме свидетели на кризи. Не, не непременно те ще са свързани само с промените в климата – не би трябвало земеделските стопани да бъдат непрекъснато заплашвани, че ще загубят своите доходи. Необходимо е да има ясни мерки, които да се противопоставят на това, за да можем да гарантираме бъдещето на земеделците. Говоря за бъдещето тук, но мисля, че а, представителите на съвета също така работят в а, своите ресурси по този въпрос, а също и в парламента и в комисията се работи в тези аспекти. Но не бива да а, забравяме и други въпроси. 2012 година, когато все още ще има проблем свързан с допълнителното финансиране, което трябва да се предостави за зеленчуците и плодовете и за организациите, които ги произвеждат, за да може да се преодолее кризата. Все още още в ход между парламента и съвета. Но все още не сме получили окончателен отговор относно това за какво точно говорим. Аз е, поне имам някаква представа за какви равнища се говори. И на последно място, знае, че времето за изказването ми е ограничено, надявам се, че ще се случи нещо положително. Има срещи между тези три институции. Ще има три подобни заседания. Комисарят ни каза и по-рано, че на 19 декември ще приключим този цикъл от дебати между трите институции. Надявам се, че вече всички знаем къде се намираме в хода на тези разговори и момента е напълно удачен за тях, както и вчера стана дума. Сега вече му е времето да започнем да сближаваме позициите си. Така че тези наши срещи са много полезни. Да кажем позициите си, да разберем кой на какво становище, за да може в крайна сметка да стигнем до положителен резултат от заседанията. Благодаря. Благодаря, Пауло. Вие се позовахте много сериозно на бъдещето и бъдещото развитие. Е, вероятно, младите фермери се тревожат за бъдещето. Затова ще дам думата сега на Йорис Беке, който е председател на Европейския съвет на младите фермери. Благодаря, господин министър, господин Декастро, уважаеми господин комисар, уважаеми депутати, уважаеми гости и колеги. Искам да изразя своята благодарност на полското председателство за поканата ми да присъствам на тази конференция. Аз представям е, милиони 800 хиляди млади фермери тук и амбициите и предизвикателствата на бъдещето са такива, че трябва да има нова и силна ОСЕ политика. И тази обща поли... селско-стопанска политика трябва да има и съответен амбициозен бюджет селското стопанство има нужда от дългосрочни инвестиции, не само като капитал, а и инвестиции в човешкия потенциал. Именно там има, съществуват заплахи, защото населението остарява и млади хора не влизат в този отрасъл. В момента селското стопанство в Европа се сблъсква с криза от гледна точка на възрастта на своите производители. И това е само върха на айсберга. Трябва да има инвестиции, трябва да се инвестира в човешкия потенциал в фермерите на бъдещето. Подкрепяме комисията за това, че се слага приоритет на младите фермери в първия и втория стълб. В първия стълб се отвояват директните плащания в първите пет години за младите фермери, когато те започнат дейност. Това отчита в колко нестабилна ситуация се намират младите фермери с предвид нестабилността на пазара. Добре е обаче да се подсилят тези предложения трябва да има таван за всяка страна членка и е, да минимум 3% от националния пакет да се използват за тази мярка. Освен това, искаме да има по-голяма степен на гъвкавост в самите страни членки, за да могат да се посрещат конкретните нужди, специфичните нужди на младите фермери. 2011 година е референтна година и тя ще се почне да се прилага от 2014. Но тази разпоредба не следва да представлява пречка за е, влизане на нови фермери и млади фермери на пазара, освен това в производството. От 2014 година нататък трябва да има и стимули за новите е, влизащи в производството. В втория стълб. Приветстваме мерките, прияти от е, комисията, особено мерките за С финансиране е, за покриване на ръст, е, таван от 70 000 евро. И по отношение на бъдещето, тъй като трябва да има смяна на поколенията, се налага да се търси и устойчивост в земеделското производство – има, предвижда се зелени мерки по първият стълб, но а, нека да подчертаем, че а, замеделието е най зеления сектор на европейската економика. Така че, за да се спазят а, много силните ангажименти на отрасъла, тези зелени мерки бъдат доброволни. Мерките, които се предлагат, не отговарят на предизвикателствата, поставени от економиката и от околната среда и от разнообразието на културата на производство в Европа. Затова трябва да се работи за засилване на биоразнообразието, за борба с климатичните промени, но да се отчитат и необходимостта за мерки за конкурентоспособност. Също така трябва да има мерки за управление на почвите и, зем... и водите системи за производство на зеленчуци, сейдбо оборот и други практики, които да допринасят за ефективност, за повече гъвкавост и да са по-конкретно пригодени към отделните страни членки. Всеки фиксиран процент за отделени зелени площи за екологични цели – е контрапродуктивен. Той не отговаря на предизвикателствата за устойчиво развитие, защото а, ще няма да доведе до а, реално развитие на производството на а, храни. Ние продължаваме вътрешните дискусии за изготвяне на своята позиция, но във всички случаи когато се търси такава позиция, отправната точка трябва да е печели възможността да има печалба от селското производство. И реформата на ОСП трябва да има възможност да отговаря на най- на всички големи предизвикателства, които ще се появят в бъдеще. Благодаря много. Сега Бих желал да открия дискусията. Времето за всяка презентация, регламента е 4 минути. И ако сме достатъчно дисциплинирани, повече оратори ще могат да вземат а, думата. Първият е оратор. Obrigado, Sr. Ministro. Луиска Полас. Благодаря, господин председател, господин министър. На първо място ще направя кратка препратка към високата оценка, която моята група дава на вашето участие и ангажимент към работата на Европейския парламент при разработване на тази политика. Искам да благодаря на комисаря още веднъж неговото постоянно присъствие наблюдаваме в парламента и участие в обмян на становище е решителен фактор в придвижване към успешен край на целия този процес. Като член на парламента и координатор на групата на социалистите, има много твърди становища по тази реформа на ОСП. Започна преди две години с един документ, който тогава публикувахме и сме доволни да видим, че редица идеи в този документ се, резултата им бе вече законодателни предложения, но трябва с тези преговори да предвижим нещата още по-напред. Аз не съм дошъл сега, за да споделям становището. Аз съм тук като докладчик и предпочитам да изслушам различните предложения, критики, които ще са полезни за включване в моя доклад, но въпреки това ще засегна няколко въпроса. Първо, искам да подчертая, че на този етап, от, на тази фаза от 12 октомври насам, комисаря бе несправедливо критикуван, критикуван. Има една тенденция да се подчертават слабите, негативните аспекти, а трябва да обърнем внимание на положителните, такива каквито тук, тук намираме. И а, да видим какви са възможностите за подобряване на нещата. Искам да задам един първоначален въпрос не очаквах комисаря да включи в преките, регламента за преките плащания нещо за разпределение по държави членки, анекс а, втори и трети националните пликове, като че ли може би биха породили някаква война или а, конкуренция между държавите членки. Добре е да се видят какви са критериите и тогава как ще бъдат изработени тези национални пакети. Освен това, имаме един основен въпрос, а това е бюджета, който се дискутира паралелно с целият бюджет на Европейския съюз. И трудно можем да стигнем до заключения, без да видим на къде, къде сме поставили целта. Другия въпрос за зелените мерки. Много дъл... въпрос в голяма дълбочина. Ние сме съгласни с него. Искаме а, една ОСП, която да се хареса на обществото. И мисля, че идеите тук на комисията, в предложенията са малко мъгляви. А, предлагайки този елемент, това ще бъде една един важен стълб на ОСП. Сега няма да развивам своите идеи, но искам да допринеса за намиране на по-добро решение на а, този въпрос а, за зеления елемент или екологически елемент а, и, както каза комисаря, с цел да отбележим напредък. Благодаря. Благодаря много. Мишел Дантан. Благодаря, господин председателю. От името на парламента аз ще изготвям доклада за организирането на общия пазар. И както вече казах, работата е извършена от комисията и ни се дава възможност да се легитимизират или повторно да се легитимизират организациите на производителите, което е много добре. Но дебатът отново стига до въпроса какво да правим. Не е въпрос само да има а, между браншови или вътрешно браншови организации – Въпросът е те могат ли да играят своята роля на пазара? Казахте, че те няма да имат възможност да определят цени. Но в край на кращата един кооператив, ако не може да определя цените, какво да прави? Така че трябва текста да се обмисли в този смисъл. А по отношение на конкурентно способността, също трябва да помислим как точно да прилагаме член 101 и 4 от договора. До сега имаше обща организация на пазара и съответни изключения и сега трябва да подсилим възможността да организациите на производителите да имат своята роля. Е, комисията постави именно това предизвикателство още преди няколко месеца и ние трябва да помислим как да подсилим текст. През 1995 година 415 е, милиарда евро бяха доходите от целия сектор на селското стопанство, а през 2008 година е, увеличението е с 25% почти. Тоест, има увеличение, но от него печелят всички по веригата, освен производителите. Ние можем да даваме колкото си искаме публични средства, но ако не обърнем внимание именно на този дисбаланс, производителите няма да спечелят нищо. Надявам се, че всички тези въпроси ще бъдат обсъдени в подробно с комисията и съответните служби. Благодаря. Сега господин Алберт Даст има думата. Благодаря, господин председателя. Господин комисар, колеги, е, уважаеми експерти, аз също искам да поздравя комисаря Чаус за изумителната работа, която е извършена. Над 600, 460 е, страници представлява този документ, което в крайна сметка е приложим за всяко отделно стопанство. Но искам да се спра на някои аспекти, които според мен се нуждаят от решение. Ако разгледаме, например, е, въпроса свързан с 7%, за който вече стана дума. Казахте, че някои от предишните аспекти могат да бъдат свързани с е, този проблем за зелените мерки. Но през 70-те години познаваме какво се случи има а, земи, които принадлежат на общините, други не принадлежат на общините. Т.е. собствеността на земята е много сериозен въпрос. Как тогава могат а, а, земеделските стопани да се очаква от тях, след като веднъж вече са предоставили 10%, сега още 7% да предоставят от земите си? Мисля, че няма как да се случи това. Трябва по един и същи начин. Трябва да се намерят нужни решения. Те ще бъдат различни, защото в някои случаи може би ще трябва да се остават 50 е, хиляди от, хиляди от а, е, 150 е, хиляди хектара или ако не разполагат с нужните площи, тогава ще трябва да платят е, с пари, е, за да могат да стигнат до изискваните проценти. Не можем да имаме подобно решение. Трябва да намерим ясен отговор. Защото да си представим един, о, една област, в която разполагаме с тези 7%, тогава можем да освободим въпросните земеделски стопани от това изискване. Това би било възможно решение. Друго, което искам да кажа, е свързано с реколтата. В планинските райони нещата стоят много по-сложно, защото там има сложна обстановка и те имат по-малък процент земеделски площи. Те ще разполагат и с твоите 3 хектара от царевица тогава по какъв начин ще се изисква от тях да направят нужното, за да изпълнят задължението за сейдбо оборота? Не може да се ограничи това а, за изискване да се наложи на всички. Мога да говоря и за друго. Ако погледнем конкретните разчети, ако вземем предвид Германия, Франция – и другите, да речем, области, които са необлагодателствани, да видим и какъв е, какви са доходите. Според мен е необходимо да се намерят други решения. В страни, където много от е, мерките попадат по втория стълб, например България. Защо само 5% трябва да бъдат изтеглени от втория към първия стълб, защо да не се изтеглят 15%, защото, например, в тези държави трябва да има съфинансиране. Тогава ще стане по-справедливо и по отношение на използване на средствата по първия стълб. Казвате, че сте готов за компромис. Мисля, че имаме време да стигнем до решения, които ще бъдат изпълними и това е практиката ни тук в парламента. Надявам се, че и в съвета така стоят нещата. Надявам се, че ще можем да е, подготвим решенията и тогава да се обърнем към стопаните. Не трябва да е, се обръщаме с тях с предложения от Брюксел, които надали могат да се изпълнят в вида, в който са предложени. Радвам се, че имаме тази възможност да дискутираме тези въпроси. Председателя, благодаря ви много. Сега давам думата на Ецио, представител на датските кооперативи. Her i dag. Jeg hedder Rikke Etsø og taler på vegne af Landbrug og Fødevare, der repræsenterer... Благодаря, благодаря за възможността да проведем дискусията днес. Аз бих искала да коментирам въпроса с организациите на производители в Дания. Производителността е много важен аспект на ОСП и според нас като се има предвид нарастването на населението в световен мащаб, трябва да знаем, че ще се повиши и потреблението на храни. Затова ОСП трябва да е политика ориентирана към растеж, трябва да има ръст на производството, но ръст, който да се постига с по-малко суровини. За това е необходимо да търсим конкурентна способност. ОСП трябва да включва и елемента на екосъобразност, така наречените зелени мерки. Действително съществуват предизвикателства и трябва да се занимаваме с тях, а не да се занимаваме с въпроса за износа към трети страни производителите трябва да имат достъп до съответните средства, защото така ще се създадат и допълнителни работни места. А с а, нови работни места в а, земеделието ще се получат и нови земе, работни места в индустрията. Тоест, всичко ще е ориентирано към растеж. Ние трябва да сме наясно, че е много важно да се отчита обема на производството. И страните, които произвеждат най-много, не следва единствено те да финансират това свое производство. Заетостта, растежа, това са основни елементи за подобрена конкурентна способност. АСП в е, формата, в която се предлага сега, се предлагат твърде радикални промени. Е, разделянето на плащанията от обема на производството включва и елемент на бюрокрация. Ние трябва да намерим важния баланс и да търсим и опростяване. Председателят, благодаря. Сега представител на кооперативни организации от Испания. Добър ден. Ще започна като изкажа благодарност на полското председателство за организиране на тази, на тази среща, както и на комисията и парламента. Моята организация представя 4000 фермери, които работят в областта на лозарството, винарството, млечната промишленост и много други такива. Тоест, и с общ оборот около 20 милиона евро. Това са 4000 организации, с участници около 1 милион фермери. И ние, нашия дял е около 50% от цялото земеделско стопанство, цялата земеделска продукция. А, и със сигурност можем да кажем, че сме отбелязали напредък, но ключовият въпрос е хранителната верига и както каза комисарят, една от целите е да повишим възможността и тежестта на стопаните, когато преговарят. Мерките, предложени от комисията, като че ли не допринасят за тази цел. Комисията казва, че ще разширят а, участието в, на самите производители във всички сектори. Това нещо ново ли е? Според нас не е. Така че регламент, това е го има в регламент 79-2000 и дава пълно право на държавите членки да го правят, но има е нещо друго, нови стъпки, които според нас са, са позитивни. И именно това е посоката, в която трябва да се движим, а именно да подобрим а, условията на признаване на тежестта на производителите на организациите на производителите. Предложението не казва нищо за това дали производствените организации ще имат средства за повишаване, за разширяване на дейността си, да речем малко пари, за да си отворят офис, компютър да имат. тоест, по-добре да бъдат признати техните нужди в тези предложения защото това са хора, които ще изнасят продукция заедно на пазара. Ние провеждаме много а, срещи с компетентните органи и когато го говорим за такива производствени организации, които заедно изнасят стока на пазара, те могат да а, фиксират и цените докато предложението на комисията не предлага никакви подобрения, няма да ни дава няма, не ни дава възможност да участваме в формиране на цените, в управлението на ценообразуването. А ние искаме именно такива подобрения, които да са в полза на производителите, например в млечния сектор. Този член 106. Ние искаме, настояваме едно по-добро признание за нас или 125 Б и С, които са края гален камък на ситуацията в областта на хранителните продукти и зеленчуци и плодове. Но има и други сектори, винопроизводството, захар и други. Ние сме притеснени, че тези членове бяха, изчезнаха комисията казва, че ще се заменят с делегирани актове. Но в един основен документ, регламент, те изчезват. Ами и също таваните по отношение на таваните. Имаме в Испания една кооперация и тя получава някакви суми като единни плащания. Защо таваните да са, да са валидни и за кооперативите? Нали, едините плащания се, разпра... се разпределят на дребните производители, а иначе се получава бюрокрация, която трябва да избегнем. Благодаря. Сега представител на Вия Кампесина, господин Санчес. Бонжур. Gérard Choplin de la coordination européenne via Campesina. Euh, Monsieur Sanchez, malheureusement. Господин э, Санчес э, му се наложи да замине обратно за дома си. И аз ще го представлявам. Нашата организация присъства в 18 европейски страни. Искам да направя една, едно изявление – ние сме много изненадани от организирането на настоящият дебат. Той се представя като дебат с браншовите организации и неправителствените организации, но от 45 минути чуваме само изказващи се от Копа и Кочега, които представляват европейските организации. Ние сме организация, която съществува от 1987 година. И работи много преди тях. По този начин, когато не ни давате е, думата, вие всъщност ограничавате демокрацията и ни връщате в тъмните периоди от 20 век. Европейската комисия миналата година отвори много широк дебат за промяната на ОСП и ние се поздравихме с това. И за това дебатът трябва да продължи да остава отворен, а не да се затваря сега. Призоваваме парламента и бъдещото председателство на Европейския съюз да бъдат по плуралистични в организацията на подобни събития, за да отразят и плурализма на европейско ниво. Ние смятаме да напуснем залата в момента, защото е поставена под въпрос демокрацията. А призовавам тези, които искат да останат в залата, да се присъединят към нашия апел, който ще оставя тук на трибуната. Dziękuję за tą wspaniałą демонстрация niezależności. Благодаря ви за тази демонстрация на независимост. Но аз мисля, че всички ние сме свободни да организираме европейските разисквания по отношение на бъдещето на ОСП и всяка организация може да предприеме подобно начинание, така че е, призовавам ви е, да имате предвид това сега. Давам думата на Швеция. Господин Хелсторн. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми госпожи и господа депутати. Федерацията на шведската организация РФ представлява много стопани, които управляват своите земи и 28 а, стопанства. Ние сме общо 70 хиляди. Ние бихме искали да имаме една политика, която да стимулира активните е, стопанска дейност по един устойчив начин в областта на ОСП. Предложението което се прави, е, признава необходимостта от е, продоволствие в Европейския съюз в бъдеще и предложението е добра основа за бъдеща обща политика. Ние подкрепяме амбициите на комисията именно в превръщането на ОСП в по-устойчива политика. Нашата организация ЛРФ подкрепя позицията на това ново ниво, особено по отношение въпроса свързан с зелените мерки. Ротацията на реколти в Европейския съюз има ограничено въздействие върху околната среда. believes that since it is possible since it is still possible to keep... Според нашата организация все още е възможно да се запази предложението за реформата, но предложението с зелените мерки е, не е насочено в тази посока според нас. Ние бихме искали да имаме зелена политика, която да подпомага общия ръст и а, е, необходимо съществуващите схеми по плащания да бъдат съчетани с тези нови зелени марки, за да може, мерки, за да може в крайна сметка позицията да бъде стимулираща. Благодаря, господине. Сега давам думата на господин Ержи Рущиковски. Благодаря, господин министр, че организирахте този дебат. Много се радвам, че имаме възможност да водим тази истинска дискусия по относно предложението, направено от Европейската комисия. Тези предложения, представени от комисаря, не са онова, което очаквахме. Комисарият предлага нещо, което обаче е различно от всеобхватна реформа на ОСП. А ние сме за такава реформа. Тя трябваше да гарантира развитие на конкуренцията на европейските земеделци, да се опростят е, политиките, да има по-голяма прозрачност и по-малко бюрокрация. Обаче, онова, което виждаме, в рамките на предложението е основно насочено към големите бенефициери по брой е, е, на по-големите за сметка на по-малките, имайки предвид е, развитието на плащанията. Европейската комисия предвижда още един преходен период, що се отнася до преките плащания. И това е много голямо недоразумение, според мене. Това ще изкриви конкуренцията в Европейския единен пазар. Ние не подкрепяме подобно ни мерки, които не водят към равнопоставеност в конкуренцията. Аз се говоря от името на новите държави членки, 12-те, а не от старите 15. Така че много моля да има някакво преразглеждане на мерките. Трябва да видим колко средства остават, и да проверим дали не може справедливо да бъдат разпределени тези средства. Нужни са ни повече средства. Да не забравяме, че бюджета е бил съставен следвайки старите принципи. Сега обаче държавите членки са 27, а бюджетът е един и същ. Неприемливо е да се разполага с един и същи бюджет, а да се искат нови решения. Казахме, че 13-та година е неприемлива от наша гледна точка. Как ще предложим равнопоставено отношение и честна конкуренция? Ние трябва да поставим край на историческите плащания. Ако искаме Европа да стъпи на принципа на солидарността, тогава трябва да подкрепим равенството аз не искам да бъда третиран като човек, който е, иска прекалено много. Земеделските стопани, полските фермери се чувстват изоставени и се чувстват наскърбени. Трябва да се чуе нашия глас. Много ви моля, е, обсъдете тези решения. Тук не става дума за онези промени, които ние искахме да настъпят. Конкуренцията е несправедлива. Днес е, сме изправени пред голяма криза и ако в селското стопанство е на неравнопоставена позиция, тогава искаме да кажем, че кризата ще се задълбочи. Господин комисар, много ви моля, преосмислете някои от вашите предложения. А също така и е, комисаря, който отговаря за бюджета, би трябвало да направи нужните е, промени защото държавите членки, новите, няма да могат да бъдат съгласни с такива ни неясни, мъгляви обещания относно бъдещето на ОСП. Други принципи трябва да залегнат в промяната. Благодаря. Много благодаря. Сега давам думата на представители на ирландските кооперативи. Имате думата. Благодаря за възможността да се обърна към вашия форум. Аз съм Конор Молвил от е, Ирландската организация на кооперативите. Искам да обърна внимание на пет е, кратки момента. Позицията на кооперативите. Ние сме за това, че новата ОСП трябва да слага акцент върху позицията на кооперативи, които се, е, са притежатели на фермери за да могат да се развиват и е, селските общности като цяло. Подобни организации е, налагат един устойчив бизнес модел, където са интегрирани производител, преработвател и е, продавачи. То вертикално. Те дават възможности за добро бизнес планиране в глобализиращия се свят. Е, комисията работи много за засилване на ролята на организациите на производители, но според нас е, кооперативите са най-ефективната и социално отговорна и устойчива форма на организация на производителите и те трябва да бъдат е, окоръжавани и защитавани, а това не се случва. Мерките на пазара има подкрепа като интервенции, е, възможности за складиране и така нататък, които се запазват. Но трябва новата ОСП да даде на кооперативите и техните членове известна защита срещу е, економически катастрофи. А, така че е, да има механизми, които да реагират по време на сериозни е, дисбаланси на, базара, на пазара и то да реагират бързо и ефективно. За младите фермери приветстваме инициативата да се отделят 2% от новата ОСП за млади фермери. Е, при нас 7% от е, занимаващите се селкостопанство са на възраст под 35 години. Затова трябва да преследваме всички възможности да вкарваме нови хора в е, отрасъла. Също така трябва да се работи за най-добрите практики, да има обучение за млади селски стопани, включително за управление и финансови умения. Директните плащания. Говори се за преходен период до 2019 година. Трябва да се направи сериозен анализ, за да се види как ще се отрази това предложение върху фермерите. Да се търси по-голяма гъвкавост за всяка страна членка и по-дълъг преходен период, за да се въведе в действие новия режим. Ние отчитаме, че има отговорности по отношение на околната среда, с които трябва да се справим, но смятаме, че зелените мерки ще изкриват пазара и ще намалят конкурентоспособността ни. Също така, директните плащания трябва да отчитат не само екологосъобразността, но и приноса към социалното сближаване в селските райони ние сме убедени, че настоящите мерки е, ще наложат допълнителни изисквания за екосъобразност и съответно ще нарушат нашата конкурентна способност. По отношение на финансирането за иновации, е, конкурентоспособността и продуктивността са ключови и ако искаме да се развива нашата индустрия, за да може да изхранва 9 е, милиарда души до 2050 година, трябва да се развива изключително много иновациите. Затова фонда от 5,1 милиарда е, е, много удачен, който се отделя за научни изследвания и иновации. Но до този момент сам големи е, дружества и научните среди можеха да се възползват от тези пари. Би трябвало да се направи така, че всички участници в индустрията да могат да използват подобни средства за разработка на нови продукти. Това ще даде възможност да се а, развива производство не само на, в началото на продоволствената верига. Благодаря. Заним попроша настъпнего мувца. Преди да дам думата на следващия оратор, бих искал да кажа нещо. В организационен контекст, дами и господа, този дебат трябва да помогне на съвета, на комисията и на парламента в работата им за ОСП. На 7 ноември тук парламента се проведе дебат между членовете на парламента. Днес е по-добре парламентаристите да си останат по местата и само да слушат какво ще кажат фермерите. Разбира се, ако остане малко време, след като изслушаме представителите на сълскостопанските организации, аз тогава вече ще помоля и, и евродепутатите да вземат а, думата. Но нека сега дадем приоритет на а, замеделските стопани. Сега ще дам думата на представителя на Великобритания. Господин Киано, Господин председател, господин комисар Чолос, депутати, аз съм заместник председател на Националният е, съвет по земеделие на Уелс и се радвам, че съм тук днес и мога да говоря от името на 47 фирми в областта на замеделието в Уелс. Първо искам да подкрепя, да, да оглася нашето послание, а това са четири основни принципа. Първо, прост, простота, т.е. в подкрепата към нашите замеделски стопани. Не само за тях, но и държавните агенции, които трябва да организират плащанията, защото това са основните трудности, с които се сблъскваме. Политиката а, трябва да а, организираме пазарът. А, така че да създадем една конкурентоспособна индустрия, един сектор, който да бъде движен от производство, да има сигурност на храните, защото непрестанно расте търсенето на храна. И най-големите научни работници в Великобритания твърдят, че трябва да се увеличи с 70% производството на храни до 2050 година, за да се изхранат 9 милиарда души. Националният съвет на фермерите твърди, че можем да а, произвеждаме повече храна, без да увреждаме на околната среда. Вярваме в новаторството, в а, малки фермерски техники, а, малко мащабни. Ние, подлаг... Ние подкрепяме реформата в рибарството, също необвързването и а, усилията на фишербол към един пазар, който е към една, един сектор, който е ориентиран към пазара. Смятаме, че сега а, процедурите са много сложни, върват в, в, в неправилна посока а ние искаме един по-конкурентно способен, динамичен сектор, ориентиран към пазара. Първо ще засегна предложенията за зелен зелени мерки, които са притеснение за нас, защото ще допринесат за увеличаване на бюрокрацията и разходите. Ще повишат в дългосрочен план с 7% цените. Ние също виждаме в оценката на въздействие че особено в свиневътството и а, а, птицефермите ще се увеличат и събестойността на продукциите. Ние бихме предложили да се сложи ударение върху коли... качеството, не върху количеството. 70% от е, стопанствата са подкрепили доброволни схеми, екосъобразни семи и сме намалили емисиите на, вредни, на вредни, е, е, вредните емисии с около 30%, но ние смятаме, че изпълнението на екологичните задължения трябва да отидат към стълб втория, не първи. Аз посетих една фарма, ферма в Средна Англия, Централна Англия преди няколко седмици. Едно семейство земеделци, които са доброволци в екосъобразността и са заделили 2% от своята земя през последните няколко години, като по този начин са увеличили производството, екоцелесообразното производство с 40%. Значи, ето ви една демонстрация на качество, не количество. Фермерите в Англия и Уелс сега са загрижени, и притеснени от това, че трябва да подноват доброволческите си схеми. И аз ще помоля комисаря да даде някаква гаранция на тези земеделски стопани, че ако подноват системите си, няма да бъдат наказвани с глоби в края на краищата. И ще очаквам отговор в края на този дебат. Ние също така сме много притеснени от принципа за таваните – а отново бюрокрация, много бумагщина ще бъде нужна. А за нашите уелски членове ще е нужен дълъг преходен период, за да се премине към системата на регионални плащания за а, производителите на а, захарно цвекло. Внезапното а, приключване на квотите ще е бреме и ние искаме един по-дълъг период. Важно е да се запази е, и монопола и по този начин е, нашият съюз да бъде представител от името на производителите на захарно цвекло. Нека отново преповторя посла... посланието. Е, Опръстен земеделие, ориентирано към пазара – конкурентно способни. Но аз съм страхувам, че ако тези предложения, особено за зелени мерки, бъдат изпълнени, страхувам се, че европейските земеделци никога няма да станат конкурентно способности. Моля ви, нека да намерим решение такива, с които а, земеделието може да стане един економически сектор с значение в Европа. Благодаря много. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przedstawiciela rolnictwa Благодаря. Сега, Организацията на биопроизводителите има думата. Благодаря, господин председателю. Що се отнася до бележките, които бяха направени а, по отношение на колегата от Кампусино, искам да ви напомня, че да, разбира се, ние можем да си организираме нашите е, дискусии, но вашата роля е да бъдете домакини в рамките на полското председателство на Европейския съюз. И ние също сме много разочаровани, че вие е, организирате такива семейни, ако мога така да кажа, е, съвещания на представители на селско-стопанските производители и производителите на храни, но далеч е, кръга поканени не е, е широк. Наистина само три е, оратора до сега, трима оратора представляват широката общественост. Съгласни сме, че фермерите са в центъра на селско-стопанската политика. Те са изключително важни. Аз също представлявам земеделските стопани, но съм напълно съгласен, че трябва да има правила, които да се е, спазват. Но освен това, това са и пари на дънакоплатците, така че трябва да има широк консенсус, за да може в крайна сметка ОСП да бъде подкрепен от всички. Има и други участници къде са групите за развитие? Е, къде са хората, които се занимават с хуманното отношение към животните или унези, които се занимават с околната среда? Е, къде са пчеларите? И я тях не ги виждам тук, така че наистина много съм а, е, разочарована. Чухме много за конкуренцията. И имам впечатление, че някакси възпроизвеждаме един мит – защото а, е, е, замедалците винаги, когато разчитат на помощ, като че ли са без конкуренция или не могат да говорят за конкуренция на свободния пазар, а, е, защото в противен случай трябва да унищожим абсолютно всичко. Но в никакъв случай ние искаме да имаме обща а, политика в областта на селското стопанство, която да е европейска по своя характер и да дава хляб на замедалците. ако искаме това, не можем да се надпреварваме с най-низките цени, за да можем да бъдем конкурентно способни. Трябва да обърнем внимание в Европа на това, което правим най-добре, а именно качественото производство разнообразие на пазара. И разбира се, трябва да имаме предвид и цените, за да можем да дадем справедливо заплащане и на фермерите и за да можем да очакваме, че те ще работят съобразно високи екологични нормативи. Вече 30 години съществува нашата организация и работим при много високи стандарти е, по отношение на е, природата и нейното опазване. Те са пионери в тази насока. Производителността също е нещо много важно. Трябва да продължаваме е, да поддържаме високи нива в земеделския сектор. И е, тавана, разбира се, има своето значение в оформянето на политиките, но всичко това много зависи, да не забравяме, е, от вноса, енергията, пестицидите, семената. Особено а, важно е, че фосфора вече се изчерпва. Трябва да намерим начини и да съставим мерки, за да можем да променим земеделието така, че в крайна сметка да дадем възможност на земеделските стопани да а, предоставят храни и за бъдеще. Необходимо е да използваме ресурсите много по-ефективно и естествено трябва да променим и цялата хранителна система, за да може е, храната в бъдещето да има е, максимална възможност да използва биоразнообразието, наличните ресурси. Трябва, например, много е, да подобрим борбата с вредителите вярваме, че нивото на устойчивост в първия стълб трябва да бъде повишено, но на нас ни трябва много силен и стабилен втори стълб, за да можем да отбележим напредък по отношение на продоволствената сигурност. Именно за това във втория стълб трябва да предприемем мерки като Натура 2000 и биозамеделие, което да е задължително за всички държави членки. А освен това, всички държави членки трябва да правят и проверка за устойчивото развитие на техните програми. Благодаря ви много. Благодаря. И пак е една организационна бележка. Две седмици беше нужно да обяснявам на десетки организации в Полша, че не е възможно всички да участват и да бъдат представени в този дебат, но обещавам, че след 20 години, когато ще имаме следващия кръг полско председателство, ще проведем дебат и Европейския парламент ще има зала, в която ще може да покани поне няколко хиляди фермери и организации от Европа. Благодаря. Сега давам думата на секретарията, главния секретар на КОПА. Президент Савички, чермен, комисионер, ladies and gentlemen. Господин председател, господин комисар, Мисля, че да се изказва генералният секретар след другите двама представители на моята организация е малко рисковано. Затова ще е, говоря по някои процедурни въпроси на дебат. Също съм съгласен с колежката, е, която коментира присъствието на Копа и Коджека. Джека Аз не мисля, че трябва да се проявява дискриминация. Nevertheless, uh, I would like to point out that Copa Kozaga is very much in support. Искам че да кажа, че сме много за това да се прилага процедурата по съвместно вземане на решения в настоящите процедури в парламент. Господин е, комисарят е, подробно изтъкна трите измерения на ОСП в бъдеще, именно сигурност на продоволствието, устойчивост и развитие на териториите. И то балансирано териториално развитие. Много се радваме, че е, нашите аргументи в, та, в такъв смисъл бяха взети предвид. Но е, какви са разликите сега? Какво е важно за бъдещето? европейската хранителна верига трябва да стане много по устойчива и безопасна, отколкото до сега. Освен това, трябва да се търси конкурентна способност и на вътрешния пазар, т.е. нашите граждани трябва да са убедени в това, че нашите фермери им дават достатъчно добра продукция. Как е, да се осигури компенсации на европейските селски стопани? Това е друг въпрос. И този въпрос трябва да бъде решен е, спрямо предпочитанията на потребителите и на е, гражданите. И ние, като представители на нашата организация, аз като генерален секретар, отправям е, покана към всички заинтересувани страни, производители, и неправителствени организации, включително организацията, представени от Кампесина и всички други кооперативи, а също и европейските институции да се включат активно в дебата, за да работим общо за сектора на селското стопанство. Копа Коджека е отворена за сътрудничество с всички. И нашата цел, според нас, е всички 13 милиона земеделски стопани и техните семейства да живеят в благоденствие в селските райони, което не изключва постигането на другите ни цели. Но за нас това е най-важната цел – и аз съм убедена, убеден, че европейските институции споделят същото мнение. Е, земеделските стопани и семействата им са в основата на ОСП. Е, независимо от това колко други допълнителни цели са формулирани за тази политика. Благодаря. Сега давам думата на представител на латвийските организации на земеделските стопани. Савицка Кунгс. Господин Савицки, господин комисар, господин председател, уважаеми депутати. Аз представям лат... организациите на латвийските фермери. Слушах представителите на биопроизводителите, кооперация на биопроизводители. Искам да кажа, че аз също представлявам кооперативи на пчелари в Латвия. Искам да благодаря на съвета на Европейския парламент за това, което направиха за пчеларството и за пчеларите, особено в, в областта на генно модифицираните организми. Латвийските фермери са притеснени относно преките плащания. Може би знаете, че Латвия е страната, която получава най-низките преки плащания. Нашите фермери смятат, че сегашното предложение на Европейската комисия не а, предлага справедливо разпределение на преките плащания и ще има отрицателно въздействие върху замеделието в а, Латвия, Португалия, Словакия. Конкурентоспособността на нашите фермери ще бъде подкопана в резултат от тази реформа. Също така това предложение не а, се връзва с това, което бе обещано през 2008 година. Тогава бе казано и комисията подчерта и през, го потвърди в 2010 година, че подкрепата, помощите за всички стопани ще бъдат справедливи и равни и че така ще се прави разпределянето на помощите. Ние смятаме, че принципите за изчисляване на преките плащания са старомодни. Историческите данни са също устарели и не са в сила трябва да се анализират и създадат нови критерии, които отговарят на реалните е, събестойност, събестойността на труда, тру, е, разходите за земя, за машини и така нататък. И така нататък. Тези устарели исторически данни не могат и не бива да се използват повече трите държ... Балка... балтийски извинете, държави а, е, разчитат а, на ще разчитат на тези директни плащания, ако те почиват на по-модерни критерии. Някои смятат, че в нашите страни, особено в Латвия, събестойността е много ниска. Това не е вярно. Има някои производствени разходи, някои позиции, които са по-низки в сравнение с тези в други държави членки, но осреднено нашата себестойност. Никой случай не е в пъти по-ниска от тази в а, западните страни. Най-новата най статистика го доказва. Нашите организации на замеделците и тези, които са участници, смятат, че трябва да има базисна на а, базисно ниво на преките плащания, което да е 80% от средното за Европейския съюз. Иначе няма да има логика. Ние всички оперираме в един единен пазар. Нашите преки плащания също трябва да бъдат близки до онези, които се плащат на държавите от Западна Европа. От 2017 е, година нататъка вече отпада и съфинансирането от държавата Латвия, за да не се изкривява конкуренцията. Това ново предложение също ни се струва нелогично. Аз мисля, че също така и това предложение не е балансирано. И преди да приключа, ще а, засегна проблемите на младите стопани трябва да се радват на подкрепа и това трябва да бъде задължителна стъпка във всички програми. Подкрепа за новите, младите фермери. Трябва да привличаме повече хора в земеделието и това е голям проблем за Латвия, а тук в предложението не е залегнало като задължително. Благодаря. Благодаря много. Давам думата на представител на Финландия. herra puheenjohtaja Savitski, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Olen Simo Tiainen. Уважаеми господин председател, господин комисар, госпожи и господа, аз ръководя Финландската асоциация и представлявам фермери и лесовъди. Благодаря за организираното събитие. Сега е времето да говорим за бъдещето на общата селско-стопанска политика. Предложението на комисията за бъдещето на ОСП има много положителни аспекти, които подкрепяме. Филанските производители подкрепят комисията в целта и да поддържаме производството във всички региони на нашата общност и изискванията за използване на семейни ферми следва да бъдат поддържани. Дори като имаме обща селско-стопанска политика, това би трябвало да продължава. Усилията да се подкрепят производителите също следва да продължават и в бъдеще. Това е много важно за Финландия, защото производствените разходи в Финландия са много високи. За съжаление, в предложението на комисията има изведни аспекти, които биха могли да бъдат усъвършенствани. Разполагаме с различни позиции в парламента и в съвета, така както сега в дебата става ясно. В комисията не отделя достатъчно внимание на печалбите в производството и гарантиране на доходи за фермерите. Това е също много важно за осигуряване конкурентно способността на фермите също така мерките, зелените мерки не са особено подходящи за Финландия, защото земеделските стопани вече са поели ангажимент в Финландия да защитават и опазват околната среда и те това правят съвсем доброволно. Има много програми, които са разработени в тази и насока. А предложението на комисията ще увеличи теглото и тежестта на плещите на финландските земеделци. Зато това, е, предлагането на е, трите различни култури при Саито оборота ще бъде трудно да се постигне в Финландия. Следователно, предложението е, се поставя под въпрос. То е в противоречие на необходимостта за ръст в производството на храни и освен това противоречи на необходимостта за конкурентно способност. Обръщам се към господин комисаря с въпрос от името на финландските замеделски стопани. Кои области биха могли да бъдат включени в тези екологични мерки? Според нас, това не трябва да, да увеличава административната тежа за замеделските стопани. Освен това, бихме желали да кажем, че изпълнението на предложението на комисията по отношение на ОСП, разбира се, ще зависи изключително много от бъдещите решения за финансирането. А пък ние нямаме тази информация все още. Нужно е да има още по-силна система на селското стопанство в бъдеще, което да бъде реалистично финансирано. Благодаря, председателя. Благодаря. Представителя на Испания има думата. Sí, gracias, presidente Pedro Narro, en nombre de la Organización Agraria Española. Благодаря. Името ми е Педро. НАРО, организация на испанските фермери, с членска маса над 200 000 души. Благодаря за тази демократична конференция, защото нормално аз бих участвал само като наблюдател, а сега имам възможност да се изкажа. За разлика от други присъстващи които предпочитаха да се изолират. Аз искам да си използвам времето и ще се обърна към всички. Господин комисар, в предложението има ред положителни елементи, например нюансирането на отделни отрасли, като помогопроизводство, да речем, и акцента върху развитието на земеделските райони. Мерките за младите фермери, и мисълта за бъдеще. Но трябва да сте наясно, че има и пропуски, и въпроси в предложението и те трябва да бъдат решени незабавно. А именно за основното плащане или за това кой е, подлежи е, на възможността да получи такова плащане. Нашия пазар е изключително смесен и според мен периода трябва да продължи до 21 поне и тези 40% плоска ставка не бива да бъдат толкова високи. Трябва да е около 20%. Та, трябва да се доразработят тези идеи. Вече се носят слухове и размисли в сектора трябва да се мисли също така и за какви видове земи ще се получават помощи. В някои страни има много повече земя като площ, отколкото има средства. А, тогава вече трябва да се мисли, примерно, пасищата в а, каква графа отиват, а, производство на месо или какво. А, какво се случва с наследството, наследяването на земя или сливане на стопанства. Говори се тук за активно практикуващи земеделски стопани, активно земеделие, но аз не го разбирам, защото ми се струва, че по този начин се въвежда елемент на дискриминация. Има много фермери, които получават под 5000 евро доход, тогава те какво са? Неактивни производители ли? Въпрос, отговорът е просто на въпроса. Е да, т.е. трябва да се потърси отговор на въпроса, просто съответния стопанин работи ли или не. А не може да се очаква всички древни производители да се занимават с професията си само на половин ден, така да се каже. А, мисля, че също така се създават много повече елементи на бюрокрация. По отношение на, грин, на зелените мерки и съответните плащания, много хора повярваха в предишните ви призиви за подобни мерки, но аз не разбирам защо плащанията по зелените мерки трябва да бъдат в първия е, стълб? Ако трябва да се съобразяваме с е, е, екологичните програми, те би трябвало да минат по втория стълб. И също за земеделските стопани вие давате един, едно положително послание, но то не е достатъчно. Младите фермери искат да има промяна в начина на производство, в е, разпоредбите за конкуренцията. Вие работите със своите колеги и комисари, но промените трябва да бъдат много големи. Цените трябва да отразяват е, разходите. Трябва да имаме браншови организации, които да са достатъчно ефективни. Имате и други предложения, примерно за управление на риска, за организация на пазарите – те няма да свършат нищо, няма да бъдат абсолютно, е, няма да бъдат ефективни. Именно това е което се опитват да ми кажат на мен младите фермери. Председателят. Благодаря. Сега давам думата на Естония. Ести, полу... Благодаря. Като представител на земеделски организации от Естония. Аз също ще се спра на конкурентноспособността и на несправедливите условия за конкуренция, които ние виждаме в предложенията. Естония и други балтийски държави не могат да се съгласат с разпределението на преките плащания темпото не е добро и не се предостава да необходимите добри условия за конкурентно способност в бъдещия бюджетен период. Като имаме предвид, че ние се присъединихме към Европейския съюз 2004 година, ние имаме един преходен период от почти цяло поколение. Това не помага за устойчивостта на нашето замеделие и също така за достатъчна гаранция за доставки на хранителни стоки. Много хора се напуснаха селските райони и отидаха в градовете или в чужбина. Както казва един латвийски колега, ние а, действаме в един единен пазар, същите условия, същите цели и изисквания. Нашата продукция не е и по-ефтина по-ефтина, не ни излиза по-ефтино от тази на страните, на останалите държави. Затова искаме преките плащания за всички страни да бъдат повишени до 90% в бъдещия период. Европейските институции да се възползват от реформата в ОСП, за да насърчат тази конкурентоспособност. И тогава е, само ще разберем, че не сме още в предприсъединителните преговори, а сме вече пълноправен член, който има същите права като другите. Благодаря. Благодаря много. Сега ще дам думата на господин Владислав Сарафин. Господин министр, господин комисар, дами и господа, реформата, която сега обсъждаме, е много важна за полските стопани. Тук присъстват много представители на Полша. И това, което чувам да се казва е същото, както и от други представители на други държави членки. Те привличат внимание върху неща, които са фундаментални за политиката, за медалската политика. А, господин министр, вие сте един от тези, които дадаха големи обещания и казахте, че преходният период ще продължи до 2013. Но това, което комисията сега предлага е да се удължи този преходен период, а това не е приемливо, особено с условията, които се предлагат. Например, диверсификация на производството чрез диверсификация на плащанията. Това предлагате вие, господин комисар, а ние смятаме, че производството са подобни между Чешката република, Полша, Франция, условията, разходите. И за това Европейската комисия трябва да изработи една справедлива платформа и равнопоставеност в условията. Моите колеги в Полша и други държави членки, които сме така наречените 12 нови държави, казват, че чуваме постоянно, че ще се дадат еднакви шансове. А, това, от което се нуждаем е справедливи условия. Нашите разходи са същите. Затова ни е нужно еднакво третиране, защото само благодарение на, на тях бившите социалистически държави ще могат да станат конкурентно способни. Седем години са достатъчни за един преходен период и не искаме по-дълъг. Ние не искаме а, да ни бъдат а, да бъдат отнем, отнемани пари от е, френски или от немски е, фермери. Ние просто искаме еднакво третиране и равнопоставеност и справедливост и за нашите стопани. Не искаме да, да, не се, да се насъскваме едни срещу други. А ние не сме съперници, а сме конкуренти. чух е, и представителят да на естонските фермери. Те смятат, че 7% за зелените мерки отвлича вниманието в страни от важния дебат. Защото фермерските организации те казват все едно и също. Това е едно недоразумение. По този начин се отвлича нашето внимание от а, сърцевината на дебата. И аз смятам, аз нося отговорността към полските фермери, към сълскостопанските региони в Полша. Ние се опитваме да ги убедим, че за тях е от полза да са членове на Европейския съюз, но напоследък чувстваме, изпитваме едно чувство за малоценност като второстепенни граждани на Европейския съюз. Друг въпрос е генномодифицираните култури и организми. Производството на храни с тях. Това не е проблем само на една държава, на целия Европейски съюз и това трябва да се помни. И също проблема с замеделските кооперативи. Около 100 такива са членове на нашата организация и имаме голям административен апарат, който обслужва фермерите. Някои хора се опитват да се откажат и смятат, че това е по-доброто решение. Ние искаме подкрепата на Европейската комисия да убедим полските власти, че кооперативите са един положителен фактор и елемент на Организацията на замеделието, също и групите, кооперациите на производителите, че са един полезен механизъм. Министър Савински ни подкрепа, но тази подкрепа не е достатъчна. Затова искам много ясно и с висок глас да кажа, че тази реформа, както е предлагана, не е добра. Ние чакаме нови предложения. Сега делегата на Австрия. Много благодаря господин Зависки, господин Декастро, господин комисар. Благодаря за предоставената ми възможност да говоря от името на всички заинтересовани. Аз отговарям за Камерата на Австрия, представляваме селското стопанство, фермерите и лесоварите. Благодаря за предложенията на комисията. Има много положителни аспекти в предложението. Не мога да ги изведа, разбира се, в момента. Но ще се спра на другите неща, на проблемите. Първо, позволете да повторя казаното от предишните оратори относно бюджетните преговори по многогодишната финансова рамка. Някои правила, разходи са планирани там, също така за земеделските стопани. И а, сега а, и селското стопанство ще зависи от а, многогодишната рамка. ОСП трябва да бъде устойчиво, което означава, че трябва да бъде и екологосъобразно. Но да не забравяме, че има и дейности, които трябва да се имат предвид. Една възможна реформа ще отчете всички тези аспекти. Es ist die biologische Landwirtschaft erwähnt worden. Ich möchte hier mich auch den Vorrednern anschließen. Споменахте биопроизводството, а също така и други оратори говориха за биопроизводството, за равнопоставеност в биологичното замеделие. Сега оставам въпроса на страна за правилното равното разпределение между държавите членки – на плащанията, както и историческите плащания. Във всеки случай, важно е, когато има установено ниво, да се прояви гъвкавост, така че в крайна сметка да се учетат разликите между отделните региони. Трябва да избегнем прекомерно изкривяване, защото защото това може да се дължи и на много неясни параметри при самите разчети. Много е важно да има и ясни определения, както и по-рано бе споменато какво е това активен земеделски стопанин. Особено там, където някои земеделски стопани се занимават и с други вторични дейности. А, пазарен менеджмент – Например, в производство на захар, на виното, трябва да се огледат различните аспекти преди да вземем решение дали да разширим предложението, да се откажем от него. Бих искал да благодаря на колегите от Комитета на земеделските професионални организации за изказаните позиции от тях. Селско-стопанската политика може наистина да действа в името на фермерите, ако им предоставя поощрения и стимули. Това е много важно и за младите организации. В Австрия, например, най-голямата младежка професионална организация е в селско-стопанския сектор и бих искал това да се запази в бъдеще. На последно място. ОСП би трябвало да предоставя и е, външна защита на заетите в бранша. Разбира се, споразумения за свободна търговия със сигурност се отразяват върху ОСП. Трябва да имаме предвид този факт. Благодаря. А сега искам да дам думата на на председателя на Камерата на земеделците. Пане комисажо, Никой бързо за там акурат и w sumie i Господин министр, господин комисар, благодаря много за разискването, за всички изказвания, които чухме. Представителите на фермерите тук независимо дали идват от старите 15 страни членки или новите 12, не са доволни от предложението, което показва, че трябва да преосмислим нещата. А, селските стопани, независимо от коя страна идват, не са доволни от реформата. Господин комисар, стотиците страници на проекта предложението се приемат, но предпочитаме е, все пак текста да е доста по-кратък. Защото толкова обемистият текст прави нещата трудно разбираеми за хората, които се занимават с замеделие. Така че, вместо да раздуваме нещата, нека да помислим как да разпределим средствата така, че европейската продукция да е по-конкурентна на световните пазари. Не смятаме, че ОСП трябва да повишава разходите, да затруднява процедурите и да остава неразбираема за производителите. Тя не предоставя е, възможности за по-висока производителност и за по-добро качество. Продължаваме да запазваме едно статуко от преди е, много години, и говорим за бъдещи предизвикателства, но те предизвикателствата вече са тук. Говориме за зелените мерки, за 7% площи, които да бъдат отделени. Това на този момент не е приемливо и не сме наясно каква е целта на подобно предложение. Също не сме съгласни с дефиницията за активния селски стопанин. По този начин няма да се установи кой активно се занимава с замеделие – а само ще се е, замъгли или скрие е, реалната това, което се случва в е, селските райони. Целта на реформата така както е формулирана, се приема от всички. Но методите за постигане на тази цел далеч не се приемат от представителите на земеделските стопани. 30% за зелените мерки, това не е разбираемо за хората, които произвеждат плодове или хмел или подобни култури. По този начин те просто ще останат по-малко конкурентни на световните пазари. Производството на хмел е много важен сектор в Европа и ако няма директни плащания, нашите производители няма да оцелеят на световния пазар. Затова, господин комисар, Европейската комисия не трябва да произвежда повече правила и страници, а просто да формулира прости действия, действия, не думи. А това ще изисква много усилия за упростяване на съществуващата система. Вие работите за подобряване на системата, но се движите в грешната посока. Председателят. Благодаря. Сега давам думата на представители на Италианската конфедерация на фермерите. Грация. Благодаря, господин мистер Савицки, господин Де Кастро, господин комисар Чалас. Благодаря за дадената ми възможност да говоря от името на Италианска асоциацията на фермерите. Няма да съм изчерпателен относно нашата позиция. Ще се говоря като документ, основен документ е, е един доклад е, на нашата асоциация. Нашето становище се вижда от, от този доклад и ще повдигна и ще ви прочета някои от по-важните пасажи. Ние смятаме, че ОСП трябва да подкрепя новаторството. А в момента а, наблюдаваме основна голяма криза и предизвикателства. Трябва да обърне внимание на повишаване на качеството, устойчивостта и на морално ниво. И това може да се постигне само ако гарантираме на земеделците един а, приличен доход, ние споделяме и становището, че трябва да има справедливо разпределение на прак, преките плащания, но това трябва да се въведе постепенно. Нашата организация не е сигурна какви са основните а, параметри относно площа, която се взема предвид при изчисляване на плащанията. Затова цялата система трябва да бъде а, усъвременена и да включва си цялата обработваема земя, всички земеделски земи, включително лозята и други, които сега са изключени. Трябва да включим и хекторите, а, които, на които се, земята се обработва. Трябва също така да а, вземем предвид и други параметри добавената стойност на производството, принадената стойност, използването на независим автономен труд също. избора на параметрите, като ексклюзивен а, параметър е площа, не взима предвид и някои особености на средиземноморските области, разликите, които а, съществуват разлики в различните държави е, членки от социално-економическа гледна точка и затова трябва да се направи е, ясна дефиниция на национални нива. Ние смятаме, че трябва да има европейска бюджетна линия, но държавите членки също трябва сами да си приемат дефиниция. По преките плащания смятаме, че те трябва да са приоритет, ако не е дори ексклюзивна елемент защото говорим за предприемачи, които а, си изкарват хляба точно от а, земята. По отношение на зелените мерки ние споделяме подхода, но трябва да се ревизират някои от елементите, например за разходите и какъв ефект ще има върху околното среда. Прекалено голям процент от бюджета, 30% при директните, при преките плащания, твърде много, твърде високо. А и трябва да има един набор от мерки, които трябва да се разширят а, на европейско ниво. Например, сумите за тези зелени мерки могат да се предоставят за по-добри цели на, на използване в държавите членки. А също така захраняването на въглероден двуокис. Ние подкрепяме нещо важно, което ни каза комисаря дейността на организациите в областта, в областта на управление на риска, и гарантиране на справедлив доход. Тези мерки, които се включват в предложенията, смятаме, че трябва да бъдат разра... а, така да бъдат доразработени, за да се открият по-големи възможности за достъп до пазара на самите фермери. А, да гарантираме по-кратка верига, по-кратък път до пазара – и имаме и положителна гледна точка от, за взаимните фондове. Трябва да допуснем по-висока степен на субсидиарност на държавите членки. За развитието на местните региони, да, тук някои от нещата са много положителни, особено за дребните стопанства но трябва да вървим в посока към упростяване в планирането да се адаптират отделните мерки към економическите, социалните и географските реалности. Да планираме на многогодишна основа да сме по-гъвкави, да възприемаме по-гъвкави методи в сравнение с днешния ден, за да можем да изпълним целите си. Ще завърша като кажа, че моята организация винаги е готова да помага в придвижването към тази споделена от всички нас цел, особено на младите фермерите, и като а, тяхното отсъствие би било а, опасно за замеделието сега. Ще дам думата на Ирландската асоциация на фермерите. Uh, chairman... Господин председателю, уважаеми госпожи и господа, искам да ви благодаря да ми давате тази възможност да се обърна към вас към ключовите въпроси за Ирландия, които възникват във връзка с предложението на комисията за АСП след 2013 година. След въвеждането на политиката имаше сериозни реформи, които отговориха на потребностите на потребителите, включително и за изграждане на устойчиво хранително производство. След 2013 година производството на храната, баланса в околната среда и териториалното сближаване са ключовите принципи на програмата на комисията. Това е един социален договор между европейските фермери и останалите част от обществото, в което а, фермерите произвеждат висококачествен продукт което включва също така и други марки, е, защита на околната среда, защита на ландшафта, хуманно отношение към животните. Необходимо е да се продължи фамилийния подход в производството в Европейския съюз. Обаче, предложението на комисията сериозно подкопава някои аспекти от производството, включително взимането на решение, което е свързано с в крайна сметка нарушаване на капацитета на ирландското селско стопанство. Така че, е, според мен, предложението не отчита необходимостта да се осигурява продоволствена сигурност на европейско ниво. Какви са ключовите предложения? Първо, предложението да се премине към единно плащане за хектар от 2019 година е голям проблем за ирландските стопани. А освен това, промените в различните ставки на плащанията в крайна сметка ще подкупат, подкупаят устойчиво производство. Прекалено простенчески е подхода и в крайна сметка се подкупава производствения капацитет и не се подкрепя активния фермер. По този начин ще се подкопае потенциала на ирландското е, селско стопанство. Държавите членки трябва да имат възможност за гъвкавост за прилагане на система за плащане, която да гарантира устойчива и жизноспособна дейност в е, стопанството. По отношение на твърдата ставка от 2013 година въвеждането, 14 година въвеждането на новата система, в крайна сметка ще се наруши пазара на селско-стопанските продукти. Трябва да се обърне внимание на този проблем. Ирландия има нужда от различен период преходен, който няма да спре 2013, 2013 година. Зелените мерки ще нанесат допълнителни е, разходи, ще донесат допълнителни разходи за е, стопаните, включително имайки предвид факта, че се спазват условията за добро земеделско и екологично състояние в момента от ирландските фермери. Това ще бъде още една допълнителна мярка която ще доведе до сериозно затрудняване. Необходимо е земеделските стопани да имат възможност да изберат своя подход, така че Ирландия се противопоставя на тази мярка. Освен това, страната ни участва в програмите за развитие на селските райони в миналото, като се отчита ролята, която тези програми играят особено в зоните в неравностойно положение. Бъдещето финансиране за държавите членки трябва да отчита миналото участие и държавите членки трябва да имат гъвкаво, за да изпълняват мерки, които са най-съизмерими на техните райони. Запазването на задържането на основните инструменти е именно подкрепата на пазара е от изключително голямо значение, защото по този начин може в положение на криза да се подпомогне пазара. Обаче предложението трябва да се засели по два начина допълнително финансиране към резерва трябва да бъде заделено, за да може да има смисъл от него. Освен това, условията в рамките на които марките ще се задействат трябва да бъдат уточнени. Уважаеми господин председател, днес се очертавам основните проблеми, които стоят пред ирландските фермери по отношение на бъдещето на ОСП. Ние подкрепяме силна ОСП с, с, с стълб първи и втори, които са еднакво силни, за да може в крайна сметка да има устойчиво производство на храни и да се запази фем, фамилийният тип ферма в Европа. А, вярвам, че е необходимо да има по-голяма гъвкавост от е, онова, което се предлага в момента, за да може държавите членки да е, увеличават своя производствен капацитет. Това ще бъде от полза за всички и в нашите региони. Благодаря ви. Благодаря много. Сега давам думата на представител на Литва.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 че поддържаме контакти с много колеги от е, Полша, Естония, Латва, Латвия. Тук се изказаха колеги, че ОСП трябва да бъде и устойчива политика. Според мен тя трябва да бъде и справедлива и демократична. Именно тези елементи отсъстват в момента. Затова трите балтийски страни всъщност получават и най-малък обем на плащания. А, за периода 2007-2013 това е ясно. Беше е, решение по време на преговорите за присъединяване. Но сега се е, продължава тази практика. Защо? защото 50 години нямахме възможност да се развиваме или по други причини, защото са ни много малки страните. Всъщност положението трябва да се промени. Нашите производители спазват всички изисквания, дори ги спазват по-добре от жителите на бившите страни членки. Трябва да видим дали тези зелени мерки ще дадат за резултат подобряване или увеличаване на обема на продукцията. Нищо чудно да не се случи това. Но ние трябва да осигуряваме храни. Това е основната ни задача – а, говорите за отделяне на 7% от площите за зелени мерки, но в края на кращата земите трябва да се обработват, а не друго. И за това има много различни съображения. Има планове за развитие и на селските, и на градските райони ние би следвало да формулираме условия, които да засилват нашата конкурентна способност. И тези условия трябва да бъдат равноправни за всички. Ето това желаем ние. Пожелавам успех на всички. Благодаря. Сега представител от Холандия има думата. Meneer de voorzitter, meneer de Castro, meneer Чивалас. Господин Чалас, е, благодаря много, че ми давате възможност да говоря. Аз е, се изказвам тук от името на холандският захарен сектор и Сибе. И от името на 132 хиляди производители на захарно цвекло. Ние сме техни представители. Захарният сектор по всичко личи, че се губи тук в дебата. Ние говорим за зелени мерки, за първи и втори стълб, говорим за разпределение на пари, на средства – но предложението на комисията за нашия сектор пречи, защото всичко, което се отнася до ОСП, принадлежи към замеделието, но трябва да има и допълнителни мерки за захарния сектор и аз искам да подчертая това. Сегашното регламентиране на пазара дава някои стимули за фермерството и е бюджетно неутрално. Вярно е, че през последния период имаше едно свиване на европейския пазар, спад, но той не, това не се дължеше на регламентирането на пазара, а по-скоро на мерките, които предприехме, за да се справим с проблема на един по-късен етап и комисията игра роля в това. Особено, що се отнася до регулиране на пазара, регламентиране на пазара. Ние, европейските захаро, производители на захарно цвекло, подкрепяме позицията, че Европейския парламент сега също се ангажира с регулирането на захарния пазар. Господин Дес, сегашното предложение, което почива главно на политически доводи, а не на, на рационални, на разумни, а, ние не виждаме какво добри перспективи. Благодаря. Благодаря. Сега Давам думата на Сега ще видим името. Съжалявам, не се чу добре. Словения. Поздрави на всички вас. Аз съм председател на ЕЛО с една милиона един милион членове земеделци. Благодаря за поканата. Важно е реформата на ОСП да помага еднакво и да допринася за сигурността, устойчивостта на земеделието, но и на околната среда. За производ, за разширяване на а, асортимента за биоразнообразие, за култивиране на почвата. Последните предложения в реформата съдържат много положителни елементи, които ние подкрепяме, както подкрепихме предишната реформа. Няма да ги а, изброявам, но някои не са атрактивни. Три са. Първо, сложността на многослойната структура на първият, е, на мерките по първия стълб, които бяха описани като лесни, прости за изпълнение и за контролиране. Но мисля, че не можем да повярваме на това. Според нас е много сложна и означава сериозно намаляване на свободата на стопаните, която напоследък бе на добро ниво. Около две трети от преките плащания, които са за това или онова, са доброволни, а, като не се взема предвид и инфлационния фактор. Задължителните зелени мерки не взема предвид а, какви са, какво е положението с договорите, които са сключили стопаните по стъл първи и втори. Тези така наречени рецепти се надяваме да не попречат на вече възприятите замеделски практики. Второ, новата дефиниция на активен стопанин. Тя може да е полезна и да не се плащат, дават плащания за а, площи като, нари... като примерно голф игрища. Но според мен а, някои много диверсифицирани производители, водни компании и други също управляват земя. И за нас, управителите на земи, е важно да се включи да се дефиниция на минимално изискуеми дейности, но да се махнат 5% неземеделски плащания, защото това ще въведе един бюрократичен кошмар, в който ще трябва да се включат и данъчните служби. И трето, по отношение на таваните. Ние подкрепяме 5% минимум за земеделски мерки, новите иновативни партньорства, но предполагаме, че може би 10% е по-добре да се преместят от първия към втория стълб. Според нас тези мерки, зелени мерки, ще бъдат ефективни и ще насърчат устойчивостта на замеделието, но дали това ще е така и дали ще доведе до екологични ползи. Реформата също ще увеличи разходите на фермите поради това изискване за зелени мерки и няма да могат да, да се бъдат компенсирани тези увеличени разходи. Капацитета за производство ще пострада, особено за замедалски култури. И вместо да се движим към една унифицирана ставка, ние като че ли слагаме ударението от а, местим от по-низко, по-високо продуктивни към по-низко продуктивни. И по този начин ще подкопаем приноса на Европа за изхранването на света, за достатъчните доставки на храни и ще подкопаем също достъпа до храна на по-слабо развитите страни. В заключение, в една отворена търговска система, стимулите са ключът към опазване на околната среда и за това искаме да обърне внимание на Европейския парламент колко важно е да се укрепят стимулите за фермерите, така както се подчертава в докладите на парламентаристите Деси Лайант, където се подчертава именно този фактор за нуждата от стимули. И както каза комисаря Чолос, публичният дебат едва сега започва и ние ще участваме активно в него. На тем вичерпалишме гласи с листи. Попроша ще... Много благодаря. Така приключваме с списъка на ораторите. И сега ще има оратори, които ще вземат от е, думата от трите части на залата. Ляво, дясно и посредата. Аз съм Малишевски, представлявам полски производители на а, плодове. Уважаеми госпожи и господа, много благодаря за отправената покана към организации а, на фермерите, неправителствени организации, които да участват в дискусията ОСП 2013 година. А, както казах, представлявам организация от Полша. Много бе казано по отношение на реформата на ОСП. Ние подкрепяме разбира се, положителното в нея. Пазара на плодове и зеленчуци бе цитиран като пример, а пък е, той е много близък до душата ми. Имахме възможност да наблюдаваме функционирането на механизма, освен това анализирахме и предложенията за реформата за следващите години. По отношение на принципа на ОСП, свързан с конкурентно способността на сектора не само в Европа, но и в цял свят е много важен, както и възможността за получаване на печалба, за цената на продуктите, за достъпа на потребителите до нашето производство. Господин комисаря, както и други оратори казаха, че това е модела на пазар, който може да бъде посочван за пример относно как да се укрепи позицията на земеделския стопанин. Може би си спомняте, че в полския парламент бе споменат факта, че опита от зелен шуковия пазар и пазара на плодове може да бъде използван като пример за развитие на ОСП като цяло. Изградени са структури вече за производителите, за техните организации и за кооперативите. Намираме се в момента а, в по средата на опитите си да достигнем други държави членки, които са по-напред от нас. Процесът е динамичен. Бихме желали да стигнем до положение, в който в което нашето производство е толкова конкурентно способно, както и на другите страни. Не бихме искали да има толкова яростна конкуренция между производителите. За тази цел трябва да продължим подкрепата за тях, така както до сега. Предложените промени в ОСП не са съотносими с казаното от вас, господин комисарио, както и други оратори. Така наречения преходен период, новите правила не гарантират подобен напредък. Обръщам се към вас, господин комисар, и към вас, госпожи и господа депутати. Много ви моля, преразгледайте този проблем, защото все още имаме време да продължим да търсим добрите решения. Не би трябвало да считаме задачата си за приключена. Трябва да продължим тази политика, следвайки сегашните правила. Нека не ги променяме преди да сме приключили цикъла и процеса. Необходимо да се усъвършенства конкурентно способността на сектора, да има по-добър, по-добра възможност за търговия с стоките. Необходимо е да се гарантира и доходи на производителите. За нас е голямо удоволствие че се спомена и темата свързана с управлението на кризата. Имаме наскорошни примери с Ешерихия Коли. Това беше проблем много близък до нашата дейност. И тук европейските структури трябва да проявяват много по-голяма активност. Друга тема е експорта. Трябва да знаем, че конкурентноспособността на европейското селско стопанство не означава само да може да се снабдява световния пазар, вътрешния пазар, а да може да, е, прода, да се продава продукцията и на външния пазар, т.е. на световния пазар. Обръщам се към всички вас с молба. А, въведете правила веднъж за винаги по отношение на търговията. С е, Русия, така че да нямаме сегашните проблеми. Много благодаря. Сега господина, на който седи на 15-то място, има думата. 15. Right. Commissioner. Uh... Господин комисар. Time. Няма да говоря сега за зелените марки, но в уводните ви думи вие приветствахте факта, че азотните торове и други торове е, се употребяват все по-малко. Добре, съгласен съм, азотните фосфорните торове са вредни. Но се безпокоя а, е, от вашето отношение. We must not have a greening measure that in към а, торовете, съдържащи и кали, защото това е елемент, който много бързо се изчерпва в почвата и трябва да се търси начин тя да бъде обогатявана. А, една дума за организациите на производителите. Говорихте, че те няма да имат възможност да определят квоти или цени. Но а, знам, че тази идея ще бъде подложена на а, възражения атаки в Обединеното кралство. Например, ние много внимаваме организациите на производителите да не стават прекалено големи. И нищо чудно в нашата страна да се появи законодателство, което да върви в противоречие с вашите идеи. От друга страна, като казвате, че те не могат да определят квоти. Кажете ми, какво ще се случи тогава, ако една подобна организация каже, че примерно заради определени квоти или производства вие няма да извършвате определена дейност примерно ще намалите е, производството на яйца, да речем. Може ли да коментирате един подобен е, казус? Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Крис Робинс. Благодаря, Крис Хобинс Господин председател, действително съм много разочарована. Аз пред представям е, Организация за опазване на околната среда, е, екологична организация, която вие се гордеете, че има във вашия дневен ред. Но е, кои неправителствени организации искате да чуете в края на краищата? Вие си играете на някакви игри и то разигравате огромни е, суми, е, милиарди, които идват от денокоплатците. Това е една малка подробност, може би, но вие давате тези суми на е, привилегировани групи, които имат право тук да се изказват, а всички останали представители на обществото, 97% от тях, не им се разрешава да вземат думата. Много ми е интересно какво мисли господин комисарят по този въпрос. Той е, искаше всички да могат да участват в дебата. Добре, може би не всички наши предложения са отчетени, но комисарят поне ни и слуша. Разговаряхме открито. И смятам, че е много зле това, че първата минута от изказването ми е, трябва да отделя именно на такива въпроси. Тази политика а, взема толкова пари, колкото отиват сега за спасяване на банките, например. Политика, която отново и отново се показва, че има проблеми. И какво сега ние трябва да застанем зад нея? Ние се опитваме да кажем ясно. А, когато се дават публични пари за политика, а, е, трябва да има открит дебат. Ние даже направихме едно общо писмо в една съвещателна група. Комисията има още много други такива групи. И все пак ни дават възможност да участваме в е, дебата, а тук не. И сега нека да се върна на изказването ми по същество. А, говорите, че предложение с зелени мерки а, и затова ще чувате мнението на а, екологични неправителствени организации. Защо зелени мерки? Ми защото има проблеми. Да, много хора знаят, че трябва да се търси решение на тези проблеми но решението не е постигнато. В противен случай, е, примерно, ако погледнете оценките на Европейската агенция за околна среда, тя няма да каже, че е, положението е възможно най-лошото, но е, не са достатъчно предприятите мерки. Затова е, зелените мерки, предвидени тук, са важни, но не става дума за това да се остават земи под угър не става дума да се търсят стари мерки. А, ако чуете ясно какво казва господин е, комисар, ще разберете съвсем ясно какво означават тези зелени мерки. Е, става дума за оставане на малки вици земя, за оставане на страна на влажни зони, на синори и така нататък именно в развитите страни има проблеми с, с тези области. Друго. Друга тема. Развитие на зелените региони. Ту, на селските региони, извинете. Много са важни мерките за развитие на тези региони, за биопроизводство – ако няма такива мерки, няма да успеем да постигнем нищо. Полското председателство, което се предполага да представя целия Европейския съюз в момента и искам да се обърна към полското председателство и към господин Декастро. Приемете този въпрос много сериозно. Приемете ни и нас на сериозно. Защото в противен случай Вашата политика ще стигне просто до една пълна заделена улица. Дякую бързо за kolejną лекция организации дебат. Благодаря много за още един урок даден ни как да организираме дебати, където неправителствени организации, екологични организации искаха да се срещнат с представители на други организации – ако искате да се срещате с представители на председателството, аз мога да се срещна с вас и вашата организация. Простете ми, но ние приехме някой известен ред на а, а, и не е възможно, като имаме предвид, че два часа и половина а, са отделени, не е възможно да изслушаме всички а включително и екологични. И още един представител, последният участник. Благодаря много. Една минута само. Производството на хмел бе споменато и аз просто искам да привлека вниманието ви върху едно нещо. Важно е да сме сигурни, че официалните документи, публикувани в интернет, не включват информация като например, че няма никакви плащания, няма да съществуват плащания повече за хмела. Като представител на производителите на, на хмел, аз не искам това да бъде факта. Моля ви, въведете някакъв ред в публикуваните документи, а и ние се нуждаем от субсидии. Това е едното. Другото, което искам да спомена – е както следва. Е, е, в моим вниманию uważam, że za mało jest możliwości dane poszczególnym krajom członkowskim. Смятаме, че няма достатъчно възможности за държавите членки да решават как различните сектори по време на криза ще се справят с ситуацията. Така че държавите членки трябва да имат повече свобода да решат във време на криза за това какви политики да въведат. Това е от мен. Благодаря, че ми дадахте думата. Благодаря, господине. С това приключваме дебата. А сега ще дам думата на комисаря Чолош да отговори на някои от а, коментарите, както и вие си давате сметка, господин комисар, времето ни е ограничено. Държава. Благодаря, господин е, председател. Благодаря отново за организирането на това обсъждане, което ми дава възможност да отговоря на някои въпроси, повдигнати тук. Първо, много се радвам, че въпроса за организацията на производителите и е, тяхната роля за управление на пазарите се оценява от представителите на селските производители. Искам да уверя нашите испански приятели, че при, прелаг, предлагаме неща, които са повече от това, което има за момент. Тоест да могат да бъдат признавани е, междубраншови организации в е, сектори, които не се предвиждат изрично в регламента, и не принадлежат само на секторите производство на плодове, зеленчуци, вино. Какво означава признаването на една организация? Когато тя е призната, тя се подчинява на определено законодателство, включително и закон... антимонополни законодателство. И когато се установи, че подобна организация нарушава разпоредбите за конкуренцията, ще има съответни процедури. Подобни организации, организации на производителите могат да организират своите е, дейности спрямо търсенето, но на пазара, но при определени действия от е, тяхна страна, тези действия могат да се а, е, интерпретират като тръстови мерки и съответно те да подлежат под ударите на антитръстовото законодателство. И именно по силата на признаването и като браншови организации организация на производители може да се избегне тази функция на закон. Тоест те да попадат неправомерно под е, тези санкции. Това е новото. Също говорихте за референтната година 2011 и безпокойствата за младите фермери. Референтната година 2011 се отнася, разбира се, за всички, но не за младите фермери, които започват 2012 и 2013. Единственото, което искаме да избегнем е че сега, когато обявим, че ще има ново дефиниране на правата на плащания, да избегнем практиката да се появят селски стопани от днес за утре, само за да могат после да искат плащания. А, естествено, че когато се създаде едно стопанство 2012 или 2013 година, то ще си има право да получава плащания. За а, праговите стойности вие дадохте а, примери. Кооперативите, организации, асоциации – те е, дават заявки за плащания за хиляди производители. Обаче правата на плащане и плащанията се изчисляват на всеки отделен производител. Така че това, че вие е, подавате заявки е, за плащане на хиляди, не означава, че таванът ще се наложи върху цялата сума. Сумата се отделя за всеки, определя за всеки отделен производител. Въпроса за активния земеделски производител. Аз също бих искал да бъда много по-точен при дефинирането на това понятие. Но ние имаме ангажименти пред Световната търговска организация да не свързваме плащанията с обема на продукцията тези дискусии тук има хора, които са при, присъствали. Така че не можем ние да, определ, да слагаме в дефиницията критерии, свързани с производството. Затова изтърсихме други елементи в формулировката, за да избегнем именно този проблем. И добавихме още един компонент в дефиницията – в нея се казва, че всяка страна членка трябва да определи един минимум от дейности, за да се признае съответния производител за активен. Това ни дава възможност, ако той не се включва в тази прагова стойност, да се дефинира друг вариант. Дали ще постигне 5000 на година. Именно това се стараем да избегнем. Има много а, стопанства, които а, получават помощи, работят, обработват а, няколко десетки хектара, но имат и външни доходи. Затова не искахме в а, дефиницията да елиминираме и този елемент на, на, на начин на получаване на доходи. Сега, говорихте тук, че е по-добре да има 20 на страници текст. Но сега, в край на кращата, цялата европейски институции, изграждането на европейските политики е сложно, така че и текста не може да бъде безкрайно опростен. Става дума за общността политика. Не можем да оставяме страните членки да решават за себе си е, подробностите. А от друга страна не можем пък и да отчитаме всички е, конкретни подробности на Полша, Обединеното кралство, Холандия и така нататък. Така че, е, да, е, текста е, е сложен, но съдържа и много елементи на упростяване. На интернет сайта ще видите всички елементи а, на упростяване на предложенията за бъдещи регламенти. Но националните и регионалните власти ще имат а, разпоредби, които са едновременно и общи, и максимално упростени защото тук се приемат регламентите на европейско ниво, но изпълнението им е на национално ниво и комисията се опитва максимално да не осложнява нещата. Когато парламентът дава своите изменения, също трябва да отчита този момент. Тоест, добре е да търсиме да се подобряват предложението, но да не ги осложняваме за 27-те страни членки. Нека да се върна на този въпрос. Тук и познавам хора, които участваха и на други форуми. форуми винаги повдигат една и съща тема. Тези 7% а, земи поставени под угър. Не става дума да оставяме земите под угър. Никога не е имало за цел това е комисията. Не става дума за оставяне непроизводителни а, обработваеми земи. Просто става дума за площи, които са заети в момента от непродуктивна растителност и те трябва да бъдат извадени от общите площи. Целта е да се комбинира именно целите на АСП за производство на хранителни стоки, за повишаване на конкурентността, но да не забравяме и публичните дебати от миналата година, какво очаква гражданството от нас и от ОСП. Бюджетът на комисията е доста последователен и ние трябва да покажем, че можем да провеждаме една обща селско-стопанска политика за предоставяне на хранителни продоволствия, която освен това добре да управлява и естествените ресурси. А страните членки ще могат да отчитат а, екологичните особености на своите страни. И ако считате, че текстът в това отношение може да бъде подобрен, моля, направете ги. Предложение. 30-те процента, за които става дума, става дума само за директни плащания на земеделските стопани. По-добре тези 30% да си останат в ОСП, а да не излизат извън тази политика. Мисля, че тези неща са много важни и не бива да бъдат забравени. А с това ще приключа и искам да ви напомня още веднъж, че а, зеления, така наречения зелен растеж, ще бъде осигурен с много нови мерки в ОСП, включително и с усилия за приложни развойни проекти. Но ние няма да прекратяваме простите практики, които също допринасят за опазване на околната среда. Благодаря. Благодаря ви много. Господин Де Кастро не желая да вземе думата, така че благодарим му много за това. Уважаеми госпожи и господа, позволете ми да изкажа благодарност на всички а, депутати на Европейския парламент, които участваха в дискусията, които изслушаха изказалите се представители на земеделските организации. Горещо благодаря на всички вас, които дойдохте специално, за да участвате в нашата среща. Наистина съжалявам, че нямаше възможност да дам думата на всеки един от вас. Бих искал да се обърна към всички селско-стопански организации да продължават да водят този дебат в своите региони, в споместа. Този дебат трябва непрекъснато е, този дебат трябва непрекъснато да продължава да се води, не бива да спира. Канете и представители на парламентите, защото това е много важно да се взимат съвместни решения. Очакваме а, е, да се подготви решението, а, е, около което да се обединят представителите на институциите и съвета. Надяваме се че ще можете в крайна сметка, участвайки активно в дебата, да, о, да окажете въздействие върху крайното решение. Благодаря ви.